Good afternoon, colleagues, and welcome to this. Добър ден, колеги! Добре дошли на това изслушване относно правото на неприкосновеност на личния живот е, в сектора на електронните комуникации в Европейския съюз. Добре дошли на всички, добре дошли на нашите гости днес след обед. Въпросът е наистина важен, много интересен и изцяло свързано с това, което прави нашата комисия по граждански свободи. Марио Лористън, който е докладчик по този въпрос сред нас, също така докладчиците в Сянка присъства днес. Те вече са работили по този изключително важен и интересен въпрос. На днешното изслушване сме поканили много интересни оратори. Те ще ни запознаят с общия контекст, в който се работи по този въпрос. Надявам се да дойдат и още депутати. Приветствам с добре дошли всички. Първо искам да ви запозная с контекста по въпроса, по който работим. Ще има панели с по три участника и след всеки един ще имате възможност да задавате въпроси. По време на първата сесия ще говорим по институционния въпрос, е, аспект на въпроса. Е, искам в началото да ви кажа, че изслушването се разпространява в WebStream. Е, така че е, ще се проследят всички слашвания. За какво говорим? Предложение на Европейската комисия, което е направено през януари 2017 година. Става въпрос за регламента за спазване на правния живот и за защита на личните данни в електронните комуникации в рамките на Европейския съюз. Е, е, този, първата директива е още от 2002 година. В момента тя е в сила и гарантира спазването на личните личния живот в е, електронните съобщения е, говорим е, за предходна директива, Целта е да се запази неприкосновеността на комуникациите във връзка с спазването на основните права на личен живот по член 7 на Харта на основните права. В предложения регламент за неприкосновеността на личния живот и електронните съобщения се вземат предвид важните технологични и економически промени в сектора на електронните комуникации от приемат на директивата до сега и новите услуги, които съществуват паралелно с традиционните съобщителни услуги и имат сходно отношение към неприкосновеността и защитата на личните данни. Тези нови услуги не биха взети предвид относно неприкосновеността на личния живот и обработването на данни, установени в Директива 2258, което доведе до липса на защита. Предложението разширява обсега на директивата, включвайки новите форми на електронната комуникация и гарантира еднакво ниво на защита, независимо от вида на използваната съобщителна услуга, а, също така в него се обновяват къде същите правила на директивата. Има се предвид и а, новата правна рамка на Европейския съюз. Въпросът е в него да се отчита опитът, натрупан през годините. И, а, подобно на натрупания опит във връзка с бисквитките и други инструменти, позволяващи следене на физическите лица и сериозно засягащи личния живот и поверителността на комуникациите. Това не би трябвало да занижава нивото на защита Предложението би повишило доверието и сигурността на цифровите услуги, но принасяйки за осъществяването на стратегия за цифров единен пазар. Това изслушване засяга различни елементи от новото предложение с цел да предостави на Европейския парламент гледни точки на основните участници, сектора на далеко съобщенията, доставчиците на нови комуникационни услуги, доставчик на онлайн услуги, ОТТ, потребители, неправителствени организации, преподаватели, органи за защита на данните, за да се изгради ясна представа с оглед на подготовката на доклада на на Комисията по гражданските свободи, правосъдието и вътрешни работи. Доклад на госпожа Лористън. Е, това е, сухо въведение ще даде възможност на фантастичните ни оратори е, да направят интересен и задълбочен анализ, много по-интересен задълбочен от този, който ние правим в институцията. След като те се изкажат, бих искал да посоча на колегите, е, че е, ако искате да вземете е, думата, трябва просто да изчакате предходните да се изкажат. И така, по време на първата сесия, първо ще слушаме представител на Европейската комисия, на госпожа Деспина Спано, директор на Генерална дирекция съобщителни мрежи. Много се радвам, че сте тук. Имате думата за 10 минути. Добре дошла. Благодаря, господин председател. Е, благодаря, господин Мораес. Е, е, при... Това са забележителни резултати, като имам предвид броя на участниците. Имам предвид тази седмица, този сезон. Много хора са в отпуска. Виждам, че много депутати също присъстват. Това е чест за нас. Това е сигнал и за важността на предложението. Съвсем наскоро се заех с това портфолио, само преди няколко месеца. Преди това се занимавах с портфолиото на потребителите. Вероятно някой от вас знае това. Та, искам да ви кажа, че когато се занимавах с потребителите, е, ние е, обсъдихме значителна част от обсега на този въпрос, а именно въпросите свързани с защитата на личните данни. Е, много често потребителите се интересуват от цената, от избора, но също така и от съхранението на техните лични данни в цифров свят. Искам да ви запозная с важно събитие от миналия петък министрите от Г20 споразумяха по декларация по цифровата економика и взеха предвид и въпросите свързани с защитата на потребителите. Имат предвид самите на потребителите, който се проведе миналия месец, защитата на данните и особено неприкосновеността на личния живот са една от десетте теми, е, които не бива да забравяме, когато говорим за цифровата промяна на нашето общество. Искам да кажа, че на този самит Европейски съюз беше разгледан като водещо място. Ние сме много съвремени в правилата си. Не просто имаме правила, но сме и с много съвремени правила. Това искаме да постигнем и с нашето предложение. Предвид времето, с което разполагаме, искаме да посочим мотивите, довели до това предложение. Защо говорим за електронна неприкосновеност на личния живот? Каква е целта на предложението? И затова сме събрали толкова важни участници. Първата очевидна причина за това, е, че се прави предложението е личният живот сам по себе си. При писмени и устни е, общуване е, в електронния свят също трябва да има тайна на съобщенията. Това се отнася за физическите съобщения, но също така и при електронни комуникации. Защото търговията с данни може да доведе до нашествие в личния живот. Трябва да се има предвид е, и обхват обхвата на познанията, постигнати при постоянната практика на Европейския съд. Говорим не само за физически лица, но и за е, юридически лица така наречените legal entities. Това е много важно. Това не става въпроса за регламента за общ... защита на личните данни, когато се говори за физически лица. Тук говорим и за юридически лица, т.е. и за промишлеността, и за предприятия, естествено, за дружества. И третата основна причина за Европейския съюз е, че това е основополагащо условие за свобода на словото, но и за свободен поток на информация информация, за да може действително да има свободен поток на информацията и, е, и, и търговската дейност да се осъществява има много важна връзка с, с регламента за обща защита на личните данни. Това е част от модернизацията на цялата област, обслужва същата цел, но обхвата на директивата за защита на личните данни е различен от регламента за защита на данните по принцип. Имаме предвид е, член 8 от Европейската харта за основните права. С това предложение се тълкува основно право защита на поверителността на информацията. Това е член 7 от хартата. Тоест, обхвата е различен и е, е, защитата на данните се разпростира върху лични и нелични и е, физически и правни лица е, и юридически лица. Каква е целта на предложението? Първата цел – висока степен на защита с по-силни правила, когато говорим за поверителността е, при електронните съобщения, която вече споменах. Господин Моралес каза, че целта на предложението е да се има предвид и технологичното развитие, това, което искаме да вземем предвид са новите услуги, потребителите и гражданите ги използват. Много е важно да има правила, които да се отнасят е, за данните при комуникациите, да се отнасят и към трети страни, е, достъпа до съдържанието е, в компютри, мобилни телефони, съхранение на информация чрез така наречените бисквитки. Това е същинската първа цел – това отразява и свършената работа до сега в тази област. Е, пак напомням бисквитките. Член 29 по страните във връзка с, защитата на данните. Понякога се връщаме назад в, през 2015-та, когато е, повече от 16 000 бисквитки са разпространени в уебсайт. Това е огромна цифра. Е, достъп до данни, уебсайтовете трябва да подобрят начина по който предоставят информация и как се постига същинско съгласие. По смислен начин ли се дава съгласието? Защото съгласието трябва да бъде съгласие от гражданина, от потребителя, при положение, че той е запознат с всички обстоятелства, така наречения осветлен избор. Във, е, във връзка с, средствата за защита, две основни. Първо, интернет браузърите да я дадат възможност да, предоставят, да предупредяват трети страни за е, оборудването на терминала и накрая при браузърите в интернет е, в, инсталациите трябва да се даде възможност по-лесно да се направи селекция дали се предоставя защита на личния живот. Т.е. втората цел е създаването на равно третиране всички, които предоставят електронни съобщения на пазара, да бъдат положени на една и съща регулаторна рамка, като едновременно с това се подкрепят иновациите. Да има правна сигурност и е, правна рамка за пазара, има се предвид технологиите. Е, е, много хора е, все повече се слушат с комуникации в интернет. Даже някои използват интернет само за комуникации. И тези, които осъществяват услуги в интернет, трябва да бъдат съпоставими с тези, които осъществяват традиционни телекомуникации. И трябва да се търси средство за това. Третата цел е приемственост спрямо регламента за обща защита на данните, който наскоро е прият и е, допълнителен текст, по който преговаряхме с, с законодателите, т.е. дефиниции и покритие. Има и четвърта цел. Не бива да я забравяме. Проблема с правилата е обикновено е тяхното прилагане. Така че е, правилата е, спрямо личния живот трябва да се прилагат от същите органи, които прилагат общия регламент, което предполага достъп до пазара, познаване на пазара, последователен подход. Това са основните цели, докъде сме стигнали днес. Е, вече сме провели две дискусии е, с е, групите от консултанти. Надяваме се първото четене на предложението да приключи по време на Малтийското председателство и след това да постигнем по-бърз напредък по време на Естонското председателство. Работата, свършена от парламента до сега, е много важна. ние сме учели темите, по които трябва да се проведе допълнителна дискусия. Надяваме се днешната среща да доведе до рез... интересен резултат, да доведе до добри идеи. Миналата седмица приехме становище е, по член 29 и работните групи по него. То приветства предложението, е, установени са и някои слабости. Смята се, че нивото на защита не е достатъчно. Това е нещо важно. След това очакваме и Европейския орган по защита на данните да е, разработи свое становище. Така че графикът е ясен. Важният въпрос за пазара, за властите и за гражданите е важно трябва е, всичко е, е, да... Регламента за обща защита на данните трябва да може да се прилага през май 2018 година. Приключих 15, минути, 15 секунди по-рано. Е, председателя, благодаря ви, Деспина. Е, така остава време и за въпроси. Това е чудесно. Е, сега ще чуем мнението и на Европейски надзорен орган по защита на данните. Господин Джовани Бутарели е тук. Той ще ни представи становището на ЕНОСТ. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Това е едно предварително становище. сега бих искал да ви благодаря за поканата и нека да, да кажа нещо лично. Аз лично имам някак си се чувствам ангажиран към неприкосновеността в областта на комуникацията, тъй като в миналото бях представител на Италия по време на преговорите относно защитата на неприкосно, личната неприкосновеност. Ставаше този, тези преговори доведеха до директива 9766 и 20 години по-късно ето, че преминаваме към нова глава от тази история. Става дума за регламент, който има за цел да допълни и а, консолидира общият регламент на същата тази система за да даде известна послед, последователност, съгласуваност и попълване на празнотите. А, като тези правила, разбира се, трябва да бъдат насочени към бъдещето и да бъдат технологически неутрални. Така че нека да споделя с вас някои мисли по това предложение. Този регламент ев, евро... без, без, този, без това предложение защитата на личните данни и рамката за личната неприкосновеност ще бъдат недостатъчни. Общият регламент е може би едно от най-големите постижения в областта на законодателството за защита на личните данни е, по силата на член 7 от е, Хартата за основните права. Така че аз е, приветствам и подкрепям предложението на комисията да допълни е, този, този инструментариум с още един законодателен акта. Аз също така подкрепям избора на регламента, тъй като това ще доведе до по-висока степен на хармонизация и на последователност. Аз също така приветствам амбицията на предложението да се постигне висока степен на защита, както на съдържанието, така и на метаданните, като целта е в услугите да бъдат включени и новия вид услуги, които са предоставени от така наречените ОТТ е, фирми и които отговарят на новите технологии, неща, за които дори не бяхме подозирали преди няколко години. А, това са положителните аспекти, които отбеляза и работната група по силата на член 29 миналата е, седмица. Ние също така имаме, смятаме, че е, консолидирането и засилването на правомощията на е, органите за защита на личните данни и а, новите механизми, които ще се създадат по, по силата на новият а, комитет за защита на личните данни, ще дадат повече последователност. Но същ, същ, същевременно обаче съм малко разтревожен от факта, че може би това предложение няма да бъде на висотата на а, нашите цели и изисквания. Защо? Първо, защото правилата са прекалено сложни. Комуникацията се разделя на различни а, така като фрагменти, метаданни, данни на съдържанието, да, данни емитирани от крайни устройства и така нататък. И този сложност може да доведе до известна правна несигурност и правни пресноти. На второ място повечето дефиниции ще, ще бъдат обсъждани в различни контексти. Едни от тях ще бъдат е, обсъждани в е, рамките на Европейският кодекс за електронни комуникации. И а, дефинициите, които се съдържат в този кодекс, са по-скоро пазарно ориентирани, така че те в никакъв случай е, не могат е, да се съчетаят с контекста на новото предложение, което е защита на основните права. Така че ние бихме, ние бихме искали един е, набор от а, необходими дефиниции да бъдат включени в самият регламент. На трет, на трето място проблема свързан с по-нататъчното обработване на електронните комуникации от страна на администраторите на, на данни, които е, не са е, доставчиците на електронни комуникации и прехвърлянето на данните на трети страни. Так, ние смятаме, че равнището на защита трябва да зависи от е, чувствителното съдържание в данните, а не от това кой обработва данните, дали администратор или не. Ние също така смят, смятаме, че, че трябва да има и много строги изисквания относно а, защитата на неприкосновеност по, в, а, още от момента на проектиране и по-късно. Така че много от тези тревоги се споделят от работната група по силата на член 29, в който аз участвах и е, това техното становище бе прието на 4 април. Ние скоро ще излезем с е, нашето становище по предложението. Ще посочиме в какви отрасли и сектори Считаме, че има пропуски и също така ще се спрем на някои аспекти, които се нуждаят от по-нататъчно изясняване. по, по този начин ще, ще трябва да се обсъдят по-нататък някои аспекти, които заслужават допълнително внимание, като, например, стените на бисквитки, така нареченото понятие за законен интерес и както и ограниченията относно обхвата, правата и задълженията. А, както, както казах, целта на, това, на този регламент е да допълни общият регламент. Но аз лично смятам, че допълване означава повече последователност, е, е, по-малък марш на тълкуване, голяма селективност и увеличаването е, мощта на предпазните мерки. Така че, струва ми се, че тези с тези аспекти са от огромно значение и за бъдещата рамка, която ще се използва от различните институции след няколко години. Така че благодаря ви за вниманието и се надявам, че ще можем да допринесеме към по-нататъчния дебат. Е, може би надвиших изказването с 50 секунди, но Благодаря много. Беше много интересно. А нашия трети оратор ще бъде господин Зойдер Венбургезиус, който ще направи едно изказване, оценка на оценка на предложението на комисията. Доктор Бургези е, е, извършва научни изследвания в Амстердамският университет и е специалист в тази област. Давам ви думата, доктор Бургези. Uh, you, Благодаря, господин председател. Да, аз представлявам екип, който направи проучване по това предложение. Първо ви поздравявам за това амбициозно предложение. Тъй като разполагам само с 10 минути, ще се спра само на слабостите. Ако обичате, диапозитиви, нека започнем с диапозитивите. Следващия. Да, на 4 точки. Член 8, член 10 и следващия диапозитив. Първо, по трекинг в Wi-Fi. Е, ето вижте настоящия член 8. Вижте какво казва той хората могат да бъдат проследени чрез сигналите им. Това е позволено без тяхното съгласие. Е, стига дружеството, което върши следното. Ако вие се разхождате през този град, от секунда до секунда ще ви проследим. Дори няма възможност да излезете от такъв вариант. Няма опт-аут. Как можете да спрете или да ограничите този трекинг? Примерно да се каже изключете си телефона или да си изключете Wi-Fi. Според нас е, това е недопустимо съвместимо и за това е, предлагаме правило на две части. Според нас това ще бъде по-добре. Първо, при Wi-Fi проследяването трябва да се допуска е, е, само при надлежно придобито предварително съгласие на заинтересованото лице или на второ място, ако примерно има облак в града или някакъв музикален фестивал можете да прецените облака и след това да анонимизирате или агрегирате данните незабавно. Трябва дружеството да може да проследява лицата навсякъде. По член 49 съответните партньори направиха такова предложение. Следващия слайд. Това е доста лесна тема. По настоящето предложение, член 10, накратко, е, тези браузъри трябва да предоставят избор във връзка с трекинга. В предходна версия, според мен тази система беше по-добра, Та, при предходна версия се казва, е, че е, трябва да има регулиране by default което и имаме по член 49 интересно предложение от миналия уикенд. Идея, която да бъде по-технологично неутрална. Доколко регламента за IP, това наистина е хубава идея, да изисква от дружествата, които извършват трекинг, да се съобразяват с еднакви или с сходни стандарти това ще даде възможност на хората да кажат не на така наречения трекинг, предвид бисквитки, флаш за бисквитки и така нататък. Та, накратко браусъра трябва да има различни настройки, които да бъдат така наречени privacy friendly. Сега, във връзка с стени по трекинг, е, тук също се дава възможност за избор, нов сайт в интернет или на телевизионен канал. Когато стигнете в техния вебсайт, там се казва, натиснете на оранжевото петно долу, ако се съгласите. Да, ние е, е, можем да не дадем достъп до така наречените трекинг companies или на публицистични компании. Ако сте съгласни, освен това, с да, тогава допускате и трекинг бисквити от други дружества. Ако обаче не сте съгласни, тогава вече тук имаме една шега между свободно предоставено съгласие, какво да се прави на следващия диапозитив. Аз споменах вече две възможности. Първо, можете просто да забраните е, подобни трекинг лоус. Може би това е най-лесната възможност и най-лесното правило. Но може подхода ви да бъде и по-нюансиране. Примерно да определите определени обстоятелства, при които подобни такива трекинг лоус да не се допускат, това е съпоставимо с сивите списъци или черните списъци в закона за потребителите. Примерно, държавни уебсайтове не трябва да имат такива трекинг клоуз, докато други вебсайтове, където рекламата може да засяга чувствителни въпроси, не трябва да използват трекинг клоуз или уебсайт, е, които имат положение сходно на монопол. Примерно, е, монопол е, съгласно закона за конкуренцията също не трябва да използват такива трекинг лоус. Тук имаме допълнителни нюанси, но нещата стават по-неясни и това е, довод в полза на следващия вариант, а именно чиста и проста забрана. Е, сега, следваща точка, е, това е неприкосновеност на комуникацията. Съвсем накратко е обобщено всичко. По член 5 и 6 се казва, че има забрана на наблюдението над съобщенията. Т.е. не би трябвало е, да анализираме нито имейли, нито телефонни обаждания, освен това са изключения например за сигурността на мрежата или при предварително дадено съгласие на потребителя. Според нас като цяло това е добра система за регулиране, т.е. Е, против е, е, незаконни интереси. Това може да бъде основание, но системата като цяло може да се подобри всеки потребител трябва да дава съгласието си дали е, неговите съобщения да бъдат анализирани, дали е, неговия имейл или имейлите на някой друг, или примерно имейли за е, реклама. Не може да има съгласие за подобна практика, е, така че всички потребители трябва предварително да са дали съгласието си за намеси в техните съобщения. Това според мен е очевидно. Естествено, че отново се предвиждат изключения, е, примерно е, за сигурността, спогурността на мрежата, е, за филтър на спам и така нататък. Правилата предполагат изключения, но ние сме е, е, против е, позоваването на законен интерес. Примерно, при делегирани актове или при преработка на системата се създава възможност да се добавят изключения. Примерно, представете си, преди 5 години всеки си дава сметка, че се появява нова технология, т.е. нов вид метаданни, анализи на такива данни и това не отговаря на нито едно от предвидните изключения. Но при преработка на регламента или на изцяло делегиран акт, ако се предвидят изключения, може да се реши проблем, но изникват нови проблеми. Изникват нови проблеми. И последна забележка – е, това може би е най-спорната забележка за днес. В предложението е взето мъдро решение. Първо, Имаме е, тези, които предоставят комуникации е, върсус е, неприкосновеност на комуникациите. Ние сме напълно съгласни с това, но все пак трябва да има още по-строго регулиране на тези, които предоставят достъп до интернет. Те могат да видят всичко, което правите. Дори могат да търсят нещо повече от това, което се казва в уебсайта ви, например, или примерно в почта Gmail. Когато е, вие криптирате съдържанието, но все пак парламента може би трябва да предвиди по-строги правила за тези, които дават е, достъп. Примерно, е, да не се се е, допускат е, тези, които извършват реклами. Е, И заобщо това, което се опитахме да направим преди около 15 ти на години, да се направи сега. Още една е, забележка, която според мен е очевидна, но я повтарям. Трябва да има отделни правила е, за е, електронна защита на личните данни, дори в рамките на електронните комуникации. Благодаря ви. А, председателя, да, почти на време свършихте. Е, да, е, на предходните изслушвания цъкаше часовник. Благодаря благодаря, благодаря ви е, за това изказване. Имаме достатъчно време за въпроси. Ако обичате, нека да се пишем 6 минути въпроси и отговори. Можем ли да започнем с докладчика и докладчиците в сянка. Всеки един от вас има по две минути. Нека да започнем с докладчика Марио Лауристин. Първо искам да благодаря на всички наши гости, защото без вашите изказвания би било много трудно да се постигнат добри резултати. Искам да благодаря и комисията за това, че вече започнахме активно добро сътрудничество. Ни, е, вашето предложение е качествено, е, то ни вдъхновява да е, го подобрим. Е, така че сме в много благоприятно положение. Най-напред бих искал да задам въпрос на Европейската комисия е, съобразно така наречените неофициални данни, които получаваме от различни източници, може би трябва текста да стане още по-строг. Дори и във връзка с споменатата възможност личните, защита на личните данни да попадне в така наречения браузинг сетинг. Каква е причината? Каква е причината за толкова е, радикален е, подход? Много хора гледат на него като на положително решение. Е, имам въпрос и към университета. Въпросът ми е много прост. Можем ли да получим повече данни от вашето проучване? Можем ли да получим един вътрешен поглед на цялото проучване? Ще бъдем много доволни. Благодаря ви, председателя. Благодаря, Марио. Сега давам думата на докладчите в сянка, господин Понт. Uh, Благодаря много за това, че организирахте това изслушване и за, на нашите гости, които направиха отлични презентации, които а, така, това е един много добър увод в един много важен дебат относно регламента за личната непок... неприкосновеност. Разбира се, трябва да има приемственост и съгласуваност с общият регламент. Но също и също, същевременно трябва да има някаква връзка и с Европейския кодекс. Но какви точно дефиниции трябва да имаме, в каква посока трябва да бъдат е, промените, свързани с дефинициите на електронните комуникации? Второ, презентацията на Фредерик Бургесиус. Аз мисля, че наистина е много полезно от самото начало да се е, отправи поглед към бъдеще и да се види какви ще бъдат възможностите за, за бъдеще, какви ще бъдат изключенията, които ще бъдат включени в делегирания акт. Това е просто ни улеснява работата за бъдеще. А от друга страна, вие също така се спряхте на аспекти, свързани с член 8.2 относно стените и проследяването на навигацията в интернет. Колкото до съдържанието за трети страни, какви неочаквани последици може да има правилата, залегнали в регламентите, върху, да речеме, местните вестници или новините, които се разпространяват по електронен път, дали някакъв ще има проблеми с достъпа а, към а, малките издатели и така нататък. Тоест, какъв ще бъде бизнес модела, защото примерно, може би, тогава ще се наложи да да се заплаща достъпа до някакво съдържание, което в момента е достъпно безплатно. Е, такива проблеми искам да обсъдим. Благодаря, господин Долтон. Благодаря, господин председател. Благодаря на всичките. Имам четири въпроса. Първо, защо толкова бързо? Защо толкова бързаме, а не очакваме да видим какво е, каква е оценката на въздействието от правилата на общият регламент върху предприятията? И второ, какъв проблем точно решав, искате да решим? дали просто европейците казват да, искаме да имаме достъп до скайп, до, друг, до други комуникационни услуги, но не, но не сме сигурни в а, неприкосновеността. Ето, примерно, с бисквитките, колко, колко, колко души всъщност се връщат към бисквитките, просто защото искат да използват дадена услуга. Защото в крайна, в крайна сметка интернет се подхранва от приходи от реклама. така че как, каква, каква логика би имало да се заплаща за някои услуги, които до този, до този, до този момент са получени, получавани безплатно так, за Европейският потребител и допълнителните услуги. Това е моят четвърти въпрос. Примерно, има все, все повече и повече съдържание, което е музикално съдържание или включително игрите и така нататък. Те също ще, ще бъдат включени в това съдържание, защото всъщност всичко зависи от каква дефиниция ще дадеме на комуникативна услуга. Следващият. Първо искам да да ви задам един въпрос, да разбера какво мислите последния въпрос предвид съществуващата рамка. И това, че искаме да включиме две основни, два, две основни права. Неприкосновеност на личния живот и поверителност на комуникационните услуги. Няма ли да се получи така, че стандартите за защита на неприкосновеността ще бъдат по-низки, отколкото тези, които в момента са залегнали в общия регламент. И второ, къде, къде според вас а, има препокриване, подстигане до а, необходимото равнище на поверителност и, и в каква област трябва да се направят точно усилия, за да има повишаване равнището на защита. И, то, и трето става дума за събирането на лични данни и съответните терминални устройства, в които те са съхранявани. Там, дали там равнището на защита ще бъде достатъчно и когато говорим за безплатните услуги, на които можем да се радваме днес. Някои от бизнес моделите почиват на това, че получават приходи от проследяване на данни и от предоставяне на данни. Така че тази, този нов регламент няма ли да застраши този модел, как ще се отрази на сега съществуващата рамка и как това ще се съчетае с наличието на безплатните услуги. Благодаря я. И сега още един изказващ се, за да има достатъчно време за отговори. Така че сега последния. Благодаря, госпожо председател няма безплатни услуги. Аз може би не плащам винаги с пари дадена услуга, но понякога я плащам с личната си непрекосновеност и много често аз бих предпочела да заплата с пари, а не с неприкосновеност. Сега, господин а, но, но знаете ли, за европейския квартал. Там, там се казва, ние работиме с бисквитки. А, и се ви питат, съгласни ли сте? И има възможност да кажете, дайте ми допълнителна информация. Аз потърсих и там и получената информация не ми беше достатъчна, след което аз изтрих. Исках а, наново да влеза и след това стигам до Европол и там ми казват, вие използвате бисквитки. Аз казах, че искам допълнителна информация, а то беше изтълкувано, че аз съм се съгласила да използвам бисквитките. А, или а, това може да се тълкува като не, аз не съм съгласен, но въпреки всичко искам да имам достъп до тази веб страница. Може и да ни обясните. Може би да спина първо да отговори на въпросите. Добре. Да. To, to въпросите са така в една посока, така че господин Далтен. Аз е, мисля, че ще видите от е, другите а, е, изказвания, че има наистина така осъзнаване от страна на ползвателите относно а, кой е собственик на данните, какво може да се направи на тези, с тези данни. И в едно неодавнашно изследване се казва, че 9, над 90% от ползвателите се тревожат от това, дали техните данни са поверители. Тоест, те използват интернет, но същевременно искат да останат собственици и да могат сами да управляват своите данни. Защото неприкосновеност за тях означава не само да неприкосновеност на кореспонденцията, когато получават писмо, но и когато получават имейл заказаното от госпожа Лорестен. Въпросът е гражданите да имат избор. Не трябва да забравяме, че и директивата, и регламента са е, части от е, Европейската стратегия за цифров пазар, а червената нишка в стратегията е да има а, приспособяване към а, новите технологии, но при възможност да се запази избор. А, по принцип системата ще предоставя неприкосновенност още при проектирането сега не знаеме дали, дали бизнеса ще приеме или не това. В крайна сметка е, пазара е нещо открито и свободно, т.е. може да решите да не, да не предоставяте просто тази услуга. Същото въжи и за рекламата. Е, предложението не забранява предоставянето на реклама. Няма, тук няма нищо недосмислено. Ние просто обясняваме начин по който бизнес моделите трябва да претели. Колкото до, до събирането на данни, вече съществуват бизнес модели. Имаше и друго предложение, което бе направено от комисията и искахме да включиме включително и правата защита на правата при достъп до някакви други видове услуги. Така че това е цялостната философия на а, предложението. Неодавна бях, участвах в един конгрес и там бяха представени устройства, които се е, продават и е, имаш, присъстваха доставчици, които представят предоставят системи за а, така на, а, по някакъв начин компенсиране на гражданите, които а, управляват и обработват сами своите данни. Джовани. Да, е, работната група е, разработи последните версии на 9766 Въпросът е да се предвижим от аналогови към цифрови услуги. И определението за телекомуникационни услуги е, влезе е, в сила е, след няколко месеца обаче друга директива. И затова трябваше да се прецени дали това е приложимо към интернет, към определени услуги в интернет. Е, приложимо ли е към наземни мрежи. Така че ние започваме да говорим за защита на лични данни, но директивата трябва да се усъвремени. През 2002 година разработихме ново е, определение. Също е, във връзка с телекомуникациите. Сега говорим за публични телекомуникационни мрежи е, и трябваше да се осъществи последователност. Но през 2009 година се зададохме въпроса дали тази законова рамка е приложима към новия явления, е, като например интернет и други явления. Така че години наред си задаваме въпроси по приложимото законодателство. Е, и е, сега стигаме до услуги, които се извършват чрез електронни комуникации. И отново не е ясно в какво се изразяват основните ни права и как да бъдат е, защитени те, за да има пълна последователност е, спрямо правилата в сила в момента е, във връзка с електронните услуги, защото тези, които извършват услугите, са запознати с тази е, дефиниция, но аз не съм сигурен и трябва да има яснота в становището ни. Всички дефиниции е, трябва да бъдат относими към защитата на основните права. Може би трябва е, дефинициите да не са толкова е, строги, но всъщност винаги да има такива и те да бъдат разработвани за всеки случай по-отделно. Преди 20 е, години имаме заключение от експерти, които вървят в обратна посока на това, което аз казвам. Аз приветствам обхвата на това личния живот да бъде на първо място, но все пак трябва да имаме предвид и другите реакции. Във връзка с графика. Необходимо е 25 е, май 2018 година е, да е, бъде дата, защото тогава директивата ще продължи да съществува, но няма да съответства на GDPR. Тогава няма да има изход и ние изцяло подкрепяме графика, който беше публикуван от е, докладчика. А именно, трябва да има и яснота за тези, които извършват услугите. Не само връзка с защита на личния живот и личните данни. Всички участници на пазара трябва да са запознати, е, защото тези, които извършват контрола или е, прилагат правилата, трябва да бъдат готови на тази дата. Кои са поводите за безпокойство, господин Алберт? Мисля, че е, трябва да се спре на четирите основни области. Това са основните правила. 29 е, партньора са е, направили едно обобщение. Колегите вече говориха е, за проследяването на терминали, особено проследяване чрез Wi-Fi, условията при които се прави анализ на съдържанието, особено на метаданни, кога се допуска това, е, ние трябва да имаме предвид е, съгласието на всички крайни потребители, както на изпращачите, така и на получателите. След това, при проследяването, 29-те партньора смятат, е, че трябва да има изрично съгласие за проследяване. Колегите вече споменаха за това. И накрая личен живот по подразбиране. Ако има област, където е, трябва това по подразбиране да стане ефективно, това е именно е, областта на личния живот. За Европол, е, госпожо Сипел. Да, благодаря. Аз сега ще, аз, аз ще се очитам от 1 май нататък, но ние вече се очитаме на Европол и искам да ви уверя, е, че ние ще прилагаме наличните правила, така както са специфицирани и допълнени е, от нашия наръчник за всички европейски институции. Е, бисквитките се използват от всички, включително и от по-големи институции в тази сграда. Ако искате да се спрем на пример, можете да отидете на нашия е, ново съвременен вебсайт. Миналата седмица го усъвременихме. Там има позоваване на информация за опт-аут. Е, тогава вече ще видите какви са отговорите. Във всички случаи е, ние предоставяме всички услуги, е, но няма тракинг, няма проследяване на и бисквитките са важни за осъществяването на определени услуги. Въпросът е колко надълбоко отивате. Ако искате да разберете политиката като цяло, на 7 ноември миналата година ние публикувахме е, е, е, главни насоки за всички институции и органи и е, вече получихме някои насоки от Европол до 1 май е, ще чуем мнението на надзорния орган, но така или иначе в тази област трябва да има много по-голяма яснота и по-голямо уважение към потребителите от страна на всички. Е, председателя, благодаря Джовани, благодаря Деспина. Е, ако обичате сега съвсем накратко, накратко вие правилно казахте къде е очевидната разлика между настояща директива и предложението. Аз мисля, че има три видими разлики. Не бива да пренебрегваме първата. Вече не се говори за директива, когато говорим за данни. Трябва да има една единна система. За това говорим за регламент. Основната разлика а, Основната разлика е нещо, което не е покрито от настоящите правила. По прилагането. Основната разлика е, че имаме позоваване на GPPR. Това е същия орган за защита на лични данни. При настоящата система има е, повече органи, които отговарят за правоприлагането. Така че се губи същинското правоприлагане и компетенциите стават проблем. Така за GPPR е, е One Stop. Важното е това да стане. Това е от основно значение. Причините са очевидни и е, е, ще отговоря и за това какъв избор е предоставен. Е, е, благодаря, господин председател. Благодаря за въпросите. Ще отговоря селективно. Сега, много услуги не са безплатни, обаче онлайн можете да използвате е, много услуги без изрично да е, плащате. Е, много често през последната година и половина сме чували такъв довод. Може да се извършва реклама без е, наблюдение. Примерно има търгско радио, което прави реклама без да има непременно наблюдение върху него. Е, довода сме го чували в различни варианти, е, но чрез бисквитките се възстанови система за плащане, така че не е необходимо непременно да се проследяват хората. Аз не казвам, че лицето, което зададе въпроса, привежда такъв довод, но много е, хора стават прицел, може би защото са по-важни данните. Ако е така, е, трябва да се даде реален избор на хората. Накратко, ограничаването не е същинска забрана. Това е, е искане на съгласие по предложението. Ако някой иска да намали проследяването и наблюдението, не, няма предвид толкова самите услуги. При трекинга става ясна разликата. Господин Алберт говори за е, нези, които не знаят предложението на Изус изцяло, е, е, изисква се съгласие при бисквитките. Техниката е същата, с някои изключения. Бисквитки за логинг или за шопинг карт, за карти за пазаруване. По принцип идеята е добра, но е, говорим за измерване на е, слушателите на определен вебсайт, Web Audience Measuring – може да има аналитични бисквитки, които се финансират частно. Това може да е изключение за съгласието, но те трябва да бъдат технологично по-неутрални, отколкото са сега. И трябва да се каже, че подобни данни трябва да се използват за други цели, Накратко, аз изцяло поемам с изключение на съгласието за аналитици. Може би трябва да се промени формулировката. Господин Албърт зададе е предизвикателен въпрос за събиране на данни офлайн компютри, които ви слушат или ви снимат всекидневната, телевизии, които се оказва, че слушат какво става в всекидневната ви. Това са услуги, например, пазаруване онлайн или помощ за такова пазаруване. Това не е разписано в предложението, но да, регламента е, трябва да защитава неприкосновеността на комуникациите, е, личния ви живот, вашия дом е личен живот. Може би трябва да се въведат правила е, за интернет устройства, които слушат или филмират нещо в дома ви. Следващия въпрос, проучването ще бъде публикувано. Ние работим денонощно. Може би има някакви червени линии, но се опитваме да го приключим бързо. Благодарим ви. Председателя, благодаря. Е, това е, е чудесен, чудесен набор от е, оратори. За съжаление не разполагаме с много време. Искам да благодаря на Фредерик, на Джовани и на Деспина. Благодаря ви и за чудесните въпроси. И сега пристъпваме към втората сесия, незабавно. Може ли следващите изказващи се да дойдат и да вземат местата си? Благодаря ви. Първо ще ви представя накратко. След това ще говорим за правната последователност и други правни аспекти на предложението. Е, по време на втората сесия ще се спрем на двете основни цели на предложението на комисията правната последователност и е, еднакви условия на конкуренция в областта на комуникациите. Е, надявам се докладчика да се върне ще чуем мнението и на представителите на телекомуникациите, на рекламодателите, на неправителствени организации и на академични среди. Вероятно сте забелязали, че сме предвидили четири оратора. Ако обичате, придържайте се към времето за изказване – това дава възможност е, и е, на останалите да си скажат. Така, е, заехте ли местата си? И така, първи изказващ се господин Антонио Маркус, старши съветник относно големи информационни масиви на потребителите, телефоника. Той ще ни запознае с това как се използва телекомуникационната индустрия Имате думата за 7 минути. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за поканата. Благодаря ви за възможността да ни запознаете е, с някои новости. Е, телефонните оператори винаги е, са били привързани към сигурността и защитата на личния живот. Е, това е крайната цел е, на добрата практика и част от нашите бизнес дейности. Например, ние активно участваме в най-добрите практики във връзка с личните данни. Например, е, е, академични среди и национални органи търсят баланс между защита на лични данни, иновации е, и социално-економическото развитие на нашето общество. Е, за да се намери този баланс, това е основен въпрос за всички участници. От тези, които предоставят масиви, тези, които осъществяват надзор и самите потребители. И е, е, EDP е основен инструмент за защита на личния живот. Ние искаме да бъдем адаптивни, ние предоставяме инструменти е, за различни цели, за различни данни, различни бизнес дейности, различни права на потребителите. като цяло трябва целите да бъдат съвместими. Трябва да и има обработване на данни, като се спазва основното право за личен живот и защита на данните. Така разбираме приложението на правилата. Така трябва да се обработват и метаданни набор от правила, свързани с правилата по GDP, е, GDPR, общия регламент. Е, ние трябва да отбележим, е, че в стена като нашата много от данните се съобщават и се използват в някакъв смисъл във връзка с комуникациите – за да има еднакви условия на конкуренция, различна обработка на данни при личен живот и GDPR ще доведе до настояща ситуация, която трябва да се избегне. Например, определени метаданни могат да се използват в друг контекст. Например, при сим карти, при имейли и така нататък. Или при комуникациите тези данни могат да се обработват като метаданни. И когато е, е, е, тези данни могат да се разглеждат като общи данни от този, който извършва услугата. Така че различни апликации, различни правила могат да доведат до лоши последици може да възникне една и съща система в екосистеми, е, когато една и съща данни ще се обработват по различен начин, в зависимост от това, кой участва в е, веригата. Е, сега, съгласието е легитимно основание при обработката на данни. Това не се и подлага на въпрос. Едновременно с това трябва да се предвиждат и други правни основания – различната цел не би трябвало да се отрази на личния живот. Това трябва да се вземе предвид, когато се разработват правилата. По, както посочва член 29, трябва да се предвидят всички обстоятелства, при които няма да се иска съгласие, защото обработката на данните е, няма да доведе до нарушаване на правото на различните конкуренти. GDPR е общ принцип. Той трябва да се използва е, при преценяването на същинското въздействие върху личните данни. Е, например, трябва да се имат предвид всички е, иновации, като се спазва личния живот. Резолюцията за основните права признава е, това сифонизиране е, в предложението за регламент се говори е, за е, транспорта на данни. Такава обработка се използва под огън. В, в повечето случаи трябва да има ограничение на техниките за седомизация. Те е, могат да изиграят ключова роля в културното и социалното развитие. А, в хотел, в хотели, при реклами, при бизнес дейност или при други цели, киберсигурност. И тогава мрежата трябва да играе ключова роля. Но обработката на данни е важна не само за сигурността на мрежите, но и за сигурността на операторите и за всички услуги, свързани с летищата. Това е свързано с директивата NAS. А, тук трябва да се насърчават механизмите за неформално сътрудничество. Такова сътрудничество предполага обработка на метаданни от а, а, трафик. А, тук се говори и за измамно поведение. GDPR покрива и този вид обработка на данните. Статистическите данни, анализ на метаданни, без отражение върху личния живот, това е ключов фактор за конкурентоспособност на Европейския съюз е, има кратък списък от изключения. Това предполага гъвкавост във връзка с бъдещото социално и техническо развитие. Критериите по член 6 точка 4 по GDPR трябва да играе ключова роля. Връзката между е, обработката на данните, достъпа до обработката, е, всичко е свързано с културното разбиране на личния живот – предходната информация на клиента, възможност за опт-аут. Това са фактори е, за е, съвместима обработка на данни. В заключение, при обработка на метаданни без отражение върху личния живот трябва да бъдат взети под внимание. Благодаря. Председателя, благодаря. Сега е, давам думата на Рул Груинтал който ще ни запознае с рекламата и публикациите. Отново ви моля да говорите не повече от 7 минути. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че ни поканихте. За мен е радост. Ще кажа няколко думи за Шипстед. Ние сме една от водещите фирми, медийни фирми в онлайн в Европа. И сме номер едно в много от държавите членки, Франция, Испания, но най-вече в Швеция. В Швеция ние имаме няколко сайта и най-важният, който е Автенблан. За нас предложението за регламент е много важно нещо, защото ще промени начина по който европейските фирми си конкурират с глобалните оператори. И това ще се отрази и на свободната европейска преса. Само преди няколко години нашите конкуренти бяха малките местни фирми. Нещата обаче се промениха много през последните години. В момента ние сме в конкуренция с глобалните оператори. Затова е необходимо да имаме равни условия, нещо на което не се радваме днес. В нашата индустрия има много бизнес модели, като свободно съдържание с реклама, стени с бисквитки и друг. Но като Като цяло потребителите приемат рекламата, ако тя не е неуместна но само 20% от нашите е, приходи идват от е, платени услуги, а 80% идват от реклама. Така че Ако искаме да имаме една свободна и независима преса, трябва да имаме възможност да предоставяме и реклама 60% от цифровата реклама обаче в Швеция в момента е на Фейсбук и Google, които непрекъснато печелят допълнителни дялови на пазара, а в други страни дори нещата са още по-зле. Разбира се, подходящите реклами са много по-добри, както за самите рекламодатели, така и за ползвателите. Така че из, из, издателите, за разлика обаче от а, глобалните оператори, завърш, зависят много от трети страни за предаване на реклами. Това могат да бъдат агенции, е, могат е, да бъдат мрежи или е, купувачи на реклама. Споменам някой от тях. Глобалните оператори могат обаче всичко да, да свършат в рамките на своята фирма и няма нужда да се е, позовават или да търсят е, пазарни продавачи на реклама. Така че тези предложения и правилата залегнали в тях на практика облагодетелстват големите оператори. Това, това ще стане за, за сметка на по-малките е, оператори в момент, в който е, е особено важно да се бориме срещу така наречените фалшиви новини но за да можем да, да бъдем адекватни на пазара, ние трябва да познаваме интересите и нуждите на нашите потребители. И да, и да, показ, да, да показваме необходимата и, и правилната реклама в правилният отрязък. Така че Данните са от огромно значение. Те са много важни за развитието на нашите продукти и, да, и за това да можем да предоставяме персонализирани услуги. В момента персонализираната услуга е основно, основна цел. Ако нашите потребители не ни е, вярват, то ние няма да можем да откликнем на техните нужди. Затова е необход... са ни необходими данни, за да спечелиме доверието на нашите ползватели. Ние искаме да има повече прозрачност, е, да, обяс... да обясниме по какъв начин събираме данни, как ги об... обработваме. Но в, в противен случай просто е, нашите ползватели няма да разберат е, какво се случва, когато е, кликват на браузъра. Най-важното в момента е ползвателя да има избор и да знае как се използват данните. В момента създаваме един инструмент за обработка на личните данни, който, който ще улесни подобен подход за да можем да наистина да спечелиме доверието на нашите ползватели и наистина смятаме, че този инструмент ще бъде много полезен за ползватели. Така че аз мисля, че опт-ин не е решение, защото нещата са сложни. Не можем е, да искаме от ползвателя да разбере подхода Оптин. Също така не смятам, че Оптин може да се постигне чрез браузъри. Това, това, ще, това няма да бъде в интерес на ползвателя. Много от браузърите в момента са собственост на нашите конкуренти Google, Facebook. Браузъри не могат да се използват само по един начин, но за това смятам, че трябва да имаме гъвкави правила, които да дадат възможност да има равнопоставеност и да ни дадат възможност за по-нататъчно новаторство. Благодаря. А сега давам думата на госпожа Хидвеги, която ще, даде, ще ни представи гледната точка на неправителствените организации. Благодаря, господин председател. Аз се казвам Фани Хадвик и работя в една неправителствена организация Евро... Европейска политика за достъп до а, данни, която е тук в Брюксел. Благодаря ви за възможността да мога да взема думата относно предложението за регламент за лична неприкосновенство. Аз искам да кажа, че с за да постигнем изисквания, за да постигнем изискванията на картата на основни е, права и е, общият е, правилник, трябва да направим е, всичко възможно, защото защитата да не, да не е по малко от това, което е в е, момента. Основният е, принцип е много важен – правилата трябва да дигат равнището на защитата, така както тя е записана в общият правилник за защита на личните данни и да, да включи и новите технологии. Но предложението такова, каквото е в момента, не е на висотата на целите, които сме си поставили исках да чуя какви, какви са а, бедните точки на а, промишлеността и на производителите. Едните казват, че общият правилник е решение за всичко. И е, или други казват, че общият правилник е вече прекалено бреме и че те не могат да поемат допълнителни, е, допълнително бреме и не могат да се справят с допълнителни правила. Аз обаче смятам, че общият правилник не подсигурява неприкосновеност на комуникациите и не, няма достатъчно защита срещу проследяването за да, да, се, да се спазват и защитават основните личната неприкосновеност, това не е услуга, която правиме на гражданите, това е основно тяхно право. За да постигнем наистина законна съгласуваност, трябва да в всички технологии да има защита на личните данни още при производството и по подразбиране и да няма различни стандарти за защита. На трето място а, об, об, обхвата да, да включва както транзитната информация, така и информацията, която ще се съхранява. Също така да, да, бъде, да бъде включен елемента за съгласие. И също така смятаме, че регла, регламента трябва да имат възможност да не прилагат и да поставят по-високи, да не, да, да, да, да не прилагат всички норми, а да поставят по-високи стандарти. В, когато аз искам да използвам един нов, нова терминология. Равно, равноправните, равноправните условия не трябва да бъдат само за ОТТ услугите и предоз и доставчиците на услуги, а да бъдат предимно за ползвателя. И да, в тях да бъдат включени всички комуникационни услуги. Ползува. Пул, ползвателите се интересуват от своята лична неприкосновеност, а не от дефинициите. В предложението се предлага да се разшири обхвата, за да се включат новите комуникационни услуги. Но мисля, че сама самото предложение не, не, не включва всички аспекти, които бихме искали да включим. Аз не смятам също така, че дефинициите трябва да бъдат включени в Европейският кодекс, тъй като това ще намали правната сигурност. Кой законен инструмент трябва да включва дефинициите? Аз не смятам, че в предложението такова каквото е, е сега е добро, тъй като той изключва някои от е, технологичните услуги. Е, през, е, в е, раз, изследване на Юробарометър от е, декември 2016 година 95% от е, а, гражданите са отговорили, че за тях най-важното е защита на личните данни и за това е необходимо да имаме правила, които да са по-строги от тези залегнали в общия правилник. Европейският съюз направи първите крачки към единен цифров пазар, е, но, за сег... но от тук нататък по-важното и необходимо е да се възвърне доверието на европейските граждани в а, е, комуникационните технологии. Благодаря. И сега давам думата на професор Раненберг, който е а, е, изследовател от а, Гьоте университет Юниверсити във Франкфурт. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за отправената ми покана да участвам в това изслушване. Бих искал да ви запозная с няколко слайда. Това е признаването на асоциациите, които обсъждаме. Списъка все още не е пълен, но може би ще представлява интерес сега. Говорим за лично състояние на духа. Сега говорим за преглед парадокса за защита на електронните комуникации, необходимостта от такава защита и ОТТ пазара, необходимостта от равно третиране. Е, искам да посоча и конкретни примери е, при е, ОТТ, трекинг, е, рискове връзка с, с сигурността и мрежи. Първо, защита на електронните съобщения. Ясно е, че те трябва да бъдат защитавани в много по-голяма степен, за, най-вече заради защита на личните данни, не толкова заради пазара. Имаме незащитени комуникации без пари. Регулирането подкрива само определен сегмент на пазара. Когато е, говорим е, е, за е, равно третиране, няма равно третиране. Е, тук говорим за ОТТ услугите, които трябва да бъдат включени. Това е добре, но виждаме, че защитата на данните е важно, но както вече беше казано, е, ние говорим не само за индивидуални права, но и защо за функционирането на демокрацията. Това е много важно и това трябва да се осъществи чрез общия регламент. Следващия слайд. Какво става на пазара? Е, услугите е, са продукт и той трябва да се продава на добри цени за добро качество. Докато сега ОТТ е, е безплатна комуникация и има комуникация за сметка на лични данни цените падат, в край на краищата качеството пада, доверието пада и, и има един фалшив пазар, хората не вярват на продуктите и в край на краищата няма комуникация, тя вреди на същинската демокрация. Е, ето защо в регламента трябва да се имат предвид услугите, но също така и какво е бъдещето, е, за да сме сигурни, че повече участници са покрити. Тоест, трябва да направим още нещо. Искам да направя кратък преглед на ОТТ пазара. Може би е, ще се върнем на това, но същинския ОТТ бизнес възниква, е, когато е, имаме по-широк брой регистрирани потребители, примерно какъв е техния профил, е, е защото потребителите са и ресурси, те не са просто клиенти. Едновременно с това сегмента за апликациите трябва да се определи. Е, примерно посланията, част от експеримента Google, е, всички тези потоци и има една тенденция за дерегулиране на пазара, собственост на данните като ресурси. Въпросът е, е това солидна основа ли е за защита на конституционните ценности? Дали услугите не трябва да бъдат по-добре защитени? Т.е. тези, които осъществяват по-добри услуги, трябва да осъществяват и по-добра защита, за да има равно третиране. Как се отнася това към ОТТ? Тук виждаме как могат да се използват данните ни за това къде се намираме, например могат, всичко това е свързано с е, ОТТ потребителите. Всички тези хора в тези ситуации, онлайн, офлайн и така нататък, е, имат е, определен профил. Това не е традиционно проследяване. ОТТ е само част от него. Тоест, трябва да се види какви са точното определение на метадати от електронни комуникации и как точно се събирате с Wi-Fi. Член 4, член 8. По член 4 първо говорим за метаданни, които се постигат при осъществяване на електронни комуникации. Това не покрива ОТТ, Тоест, защитата на потребителите е ограничена. Тук виждате, че това е, трябва да се разбере от потребителите. Трудно е те да имат доверие. Има конкурент е, неизгодно положение и трябва да се промени това, е, за да може да се постигне действително равно третиране. Следващия пример тук говорим за хитмеп. Това е, е точка от съображението номер 17. Виждате тук е, цветове. Това е в Барселона. Виждате как, за да се намери движението, трябва да има начин за идентифициране. То се използва за различни цели но тук трябва да подчертаем, примерно, е, движението по пътищата, задръствания. Това са анонимни данни, но е, също така може да има идентификатори, ако има известна последователност от данни. Примерно, тук виждате, ако си турист или ако си местно лице, по-големи точки, по-големи точки. Е, това е свързано и без псевдоними всяка ситуация, по която ви трябва псевдоним. Но тук е, смятам, че тази точка 17 трябва да бъде преразгледана е, член 82 е, зони за набиране чрез Wi-Fi. За да го разбираме правилно, потребителите, клиентите, гражданите могат да влезат в зони, където могат да бъдат проследени. Това не е свързано с телефоните, а само с ОТТ. И когато трябва да, вие да се превключите, ако видите е, сигнал за тревога. Това обикновено може да стане и без изрично съгласие. Това е странна ситуация, когато казваме, е, искаме безпрепятствено да използваме напреднали услуги, примерно в някаква област, където нещо ме предупреждава, примерно проследяват ли ме, трябва ли да изключа ако искате е, в ОТТ пазара да има равно третиране, трябва е, в GDPR е, член 8 и 2 да бъдат доразработени и има липси в него. Аз мисля, че това е полезно за член 8 и 10. Тук не говорим само за проследяването. Всички трябва да бъдат отговорни защото всичко отива отвъд смартфоните и таблетите. Комуникацията отива в хардуер и софтуер. Ако погледнете уеб протоколи, виждате е, примерно е, принтери. Е, е чрез уеб сървъра. Примерно, аз сърфирам в някакъв уебсайт и после моя браузър е, или смартфон могат да кажат какъв принтер имаме. И тук виждате всичко, което е посочено. Мога да посоча само някои примери, къде, е, е, примерно, тук виждате различни примери е, примерно за предупрежденията на различни устройства. Понякога те са свързани в Bluetooth или в следващо поколение, когато всичко ще бъде достъпно. Тук може дори да има достъп и от вебсайт. Такъв протокол съществува, той може да бъде полезен. Всичко трябва да бъде е, покрито от регламента и от съответните му разпоредби. Ето тук, виждате в къщата. Ето тук е, това е, са устройства за деца. Това в момента е само в е, Япония. Но това също са цели. Всичко може да бъде свързано. Това са полезни услуги, но трябва да се осигури защита. Благодаря. А, председателя, Колеги, благодаря на всички. Благодаря, че ни отделихте време. Видяхме е, мнението е, на телекомуникационните компании, е, на рекламодателите, на НПО, на академичните среди. Закъсняваме, извинявайте. Колеги, ако обичате, бъдете колкото може по-кратки. Отново започваме първо с Марио Лауристин. Благодаря е, господин председател. Бих искала да благодаря на всички изказали се. Е, е, винаги може да има нови, нови въпроси и нови дискусии. Може би трябват още 4 часа за пълна дискусия. Така или иначе, някои въпроси във връзка с мегаданните. В доклада те са споменати но в доклада трябва да има защита на данни и в тази област, но това е само общ сегмент. Докато ако погледнем регламента за личния живот и GDPR съвместно, според вас има ли е, все още бели петна? Това, което аз чувствам, но вие ще ми кажете дали съм права или не – ние поставяме ударението на събирането на лични данни. Това се поставя в последствие на анализ. По-малко говорим за използването на данните и на резултатите, когато е, се дават данни, които не са лични. Тези данни не са лични, но може би в последствие могат да бъдат определени като лични данни. Но не е ясно. Няма ясни правила във връзка и с личния живот. Поне според мен за този начин на употреба на данните. Те могат да бъдат аналитично преработени, да се превърнат в лични данни. Не говорим за а, обработката на фази с четири употреби. Аз смятам, че може би трябва да се използва различен език. Може би вие можете да ни предложите е, какъв език да използваме, за да се види спецификата на анализ на мегаданни. Друг въпрос. Във връзка с е, рекламните цели, е, искам да направя коментар. Предполагам, че в нашия контекст по, по GDPR е имало много голям натиск от страна на рекламодателите. Някак говори се почти за апокалипсис, че сега ние убиваме всякаква възможност за реклама защото до сега те ефективно са извършвали реклама само при е, директна и лична реклама къде вие виждате червената линия или изобщо червени линии? Е, кое е толкова важно, че без него вече не може да се прави нищо. Не може, примерно, да кажем, да се прави нищо с вестници. От 40 години аз правя научни проучвания. Е, има сегменти без никакво персонифициране – има ли фази, които са се появили сега, когато се използват нерегулирани области? Може би трябва да се върнем назад, за да няма никаква възможност за такова проследяване, но все пак може би има някакви подобни сегменти. Сега няма да говоря подробно за правата на потребителите. Вече имахме дълга дискусия по този въпрос. Искам само да попитам, нямам предвид вашето съдържание, ще искам по-дълъг отговор, защото всичко е толкова богато, че всяка точка трябва да бъде обсъдена много по-подробно. Председателя, може би накрая ще ни остане време идеите са много интересни. Благодаря ви. И така, господин Боню, извинете, че ви ограничавам, бързаме. От 2 до 3 минути изказвания, колеги, ако обичате. Благодаря ви. Ще се опитам да спазя всичко строго. Общата картина, която се очертава след като ви слушахме от една страна имаме тракинг, проследяване, някой, който не иска да го следят и от друга страна нашия избор и технически възможности, за да се избегне това проследяване. Вие ни запознахте с много технически решения. Въпросът ми обаче е съвсем различен – ако искате е, надлежно да приложите това законодателство, трябва да си представим и да дадем време на бизнеса да подготви някои нови технически решения. Възможно ли е? Въпросът е много по-общ. Е, те да бъдат приложени, да влязат в сила по силата на този регламент едновременно с GDPR. Вие знаете, че е, много страни имат проблеми с прилагането на GDPR. Ако искаме е, действително да се прилага защита на личен живот, искам да има регламент за този личен живот, но от друга страна смятам, че много решения са свързани с технически опции. Така че е, дайте ни на нас като потребители много повече индивидуални възможности, много повече избор за защита на личния ни живот. Какво е мнението ви? Как трябва да работим? Ние сме говорили с Марио, искаме да има кръгли маси за много по-подробни дискусии по тези чисто технически въпроси. Ние трябва да се спрем на всеки аспект. Говорим за реклама. От една страна съм съгласен с вас, от друга страна задаваме въпроса, трябва ли да има така наречения targeted advertising, т.е. реклама, която има определена цел. Това предполага достъп до данни, обработка на данни и профилиране на информацията. Така че е, трябва е, да се спрем на всички тези аспекти, за да постигнем в край на краищата едно добро решение. Председателя, господин Долтън, благодаря. Аз е, също ще бъдам сравнително бърз. Един от прежде е, от е, е ораторите е, казаха, че ние трябва да имаме предвид ограниченията при традиционните телекомуникации. Така че искам да чуя сега вашето мнение от този панел. Освен това, е, много е трудно да говорим за равно третиране. Според мен равно третиране предполага всеки индивид, е, който иска да постигне позиция на пазара, не равно третиране по принцип. Аз съм обезпокоен. Не знам дали АТТ предполага равно третиране, както при традиционните телекомуникации. Примерно мрежи, инфраструктура, дали се финансира е, задължение за общи услуги. Но въпреки всичко е, ОТТ трябва да стигне до пазара. Как ще го постигне? Е, те са безплатна услуга и всъщност те са безплатни, защото те имат апетит за данни. И това е напълно разбираемо, защото така се постига нещо по-добро. Те искам да съм сигурен, че в това предложение ние не се връщаме назад. Е, Доколко е добро това? Искам да чуя мнението на всички участници в този панел по тези общи коментари. Още не съм чул достатъчно за доверието в потребителите, овластяване на самите потребители. Ако не ви харесва как данните ще се използват, не използвайте такава услуга. Можем ли да кажем нещо това на хората направо? Интересно ми е да чуя какво ще кажат участниците в настоящия панел. Господин Албрехт има думата когато говорим е, за закони, тук не става дума за закони, които забранява на всеки да предостави своите лични данни, но просто да и всеки да има възможност да решава дали да предоставя данните си или не. Това е свързано и с така нареченото основно право, което изтъкваме тук многократно. Имам чувство, че не всички разбират, че конституционната рамка и фундаменталните права не могат да се променят чрез закон. Може да, това може да се промени, ако сме промениме договорите и хартата. А в договора и е, хартата е написано, че можете да обработвате лични данни само при наличие на съгласие на е, собственика на данните. Така че не може някой да ни каже индустрия или отрасъл, че съгласие не може повече да се иска и, и да се ползва. Просто от време на време просто трябва да, да припомняме какви са законните основи, е, на какво е стъпило нашето общество. Не, не всеки може да решава сам да, пред, да, пред, да предостави или да не предостави своите данни. Това е автономията. А, и това, това е основното право. Ние не можем да лишим хората от това. Така че, мисля също така, че трябва да помислиме как да улесниме комуникацията между ползвателя и администратора на данни, за да може да се вземе правилно и информирано решение за предоставане или не предоставяне на съгласие. А, мисля, че това е също важно и още нещо причината, поради която толкова много наблягаме на третите страни. Ами защо? Защото ние не знаеме кои са тези трети страни. В много от случаите ни по принцип в една пазарна економика, аз знам кой е моят партньор или събеседник или ответната страна, докато в цифровия пазар вече аз не знам коя е третата страна, кого представлява тя и нямам, а, нямам а, информиран избор. Господин Бони, съгласен ли сте? Да, за това нещата трябва да бъдат много по-прозрачни и наистина индивидуалният ползовател да разполага с много повече информация, е, защото, защото това са негови права. Така, може би да Thank you. Okay. Trebuie să spun că mi se pare că panelul este în, prin opinii divergent și nu convergent. Тук има, доколкото виждам, различни мнения. Едни казаха, че трябва да защитаваме правата на ползвателя, други друго. Но аз лично смятам, както каза друг, всеки път трябва да защитиме, да, да защитаваме правото. Аз мисля, че не трябва да се използва е, глагола може, а трябва. Трябва личните данни трябва да бъдат защитени. Аз съм била член на комитета. Разбира се, че хората имат право да решават, но аз имам право да знам какво става с моите данни. Понякога получавам имейли или е, съобщения от хора, фирми и така нататък, за които се чуда как са се добрали до моя им, имейл адрес, до, до моите координати. Тоест, по, по някакъв начин моите лични данни са използвани. Ами ако това, е, това използване е неадекватно, не, неуместно, така че аз трябва да имам възможност да дам своето съгласие, защото който използва моите данни, може да ги използва и за някакви криминални цели. Така че, мисля, че нашият дебат трябва да бъде много по- широк, обширен, задълбочен така е, ние сме в цифровата ера. Но това не значи, че не трябва да подсигуриме поверителност на личните данни. Благодаря. Така имам. Въпросите са много задълбочени, така че много ви моля, но, но накратки. going to hear from you more during the course of the the file, so I'm sorry to restrict you so much, but... Uh, така че започваме с господин Минес Маркус. In the legitimation, the legal basis of processing. Така. Що се отнася до обработката на лични данни? Сега. Ако а, индивида притежател на, дат, на личните данни е идентифициран, идентифициран. Обработката е едно. Сега, понякога това може да се случи. А, по, по, защото много често идентифицирането с разумни средства, както се казва в законодателството, е в ръцете на трети страни, т.е. не може да бъде установен. Но сега правното основание може да бъде различно в различните стадии на обработка на данните. Една, едно правно основание за събиране, едно правно за съхранение, едно за обработването на данните. А, данните могат да бъдат а, стандартни в много случаи, но това не, не им пречи да дават достъп до чувствителна информация. Так за това сме струва мисля, че трябва да обръщаме повече внимание на чувствителността в процеса на обработване на данните, а не в първоначалното съдържание на данните. Естествено, за всичко това трябва да разполагаме с инструментариум за прозрачност. Разбира се, не, не на всички етапи на обработката на а, данните. Е, администратора на данни има еднакъв достъп до притежателя на данните. Колкото до съдържанието, за проследяване на за проследяването на развитието на данните, съдържанието не винаги е необходимо. Сега, господин Грантел, първо, защо а, трябва да имаме целенасочена реклама, казахте ви продължение на години наистина рекламата не беше целенасочена, не беше персонализирана. Но в последните години преминахме от аналогови медии към цифрови медии. При цифровите меди, медии пространството е много по-ограничено. Много от е, фирмите, които оживяха преминаването от аналоговото към цифровото, обикновено са е, местно развити фирми, които имат е, местно значение. Колкото сега Ако видите каква е разликата на, цен, на цената между една реклама, която съдържа данни и една реклама, която не съдържа данни, ще си дадете сметка, че тази разлика е в пъти. Така че нас, а, трябва да знаем, че насочената реклама е много по-скъпа. Това беше едното. Второ беше привличане на ползвателя и овластяването на ползвателя. Ние трябва да можем да му кажем, ето това, това са данните, с които ние разполагаме, а вие да, трябва да, вие да можете да кажете какво може да се направи с вашите данни. И това да стане по един прозрачен начин. Но това, което ние не искаме, е това да се извършва от така наречените глобални оператори, които и да извършват това на наше, на наше място. И за това трябва да имаме е, възможност за много по-пряк контракт с нашите ползователи. Е, сега ще искам да избегна повторенията. Мене ми се, ми, се, ми се струва, че да наречем рекламата основа на свободните медии е малко обидно. Колкото до прилагането. Струва ми се, че е необходимо допълнително време да видим как се прилагат правилата. За сега не, съще, не съществуват достатъчно инструменти, които да следят за прилагането. Няма достатъчно глоби. Мисля, че има достатъчно време, за да оставиме да видим по какъв начин функционират правилата. Европейските институции трябва да направят едно по-голямо допитване, защото ние се срещаме с много хора, които дори когато не се оплакват от прилагането на, на правилата, не означава, че не са съгласни или че разбират изцяло начина на функциониране. И още нещо – обработката или преработването, което включва и събирането на данни и тяхното използване. Смятам, че трябва да се увеличат гаранциите за неприкосновеността на данните, които вече са съхранени и а, присъстват в дадено, на дадено място. А, благодаря на всички и сега господин последният е, господин професор Робенберг. Краненберг. Ние е, е, развиваме технологии за защита на лични е, живот от 20 години, заедно с промишления сектор, с европейски проекти и много други отрасли. Това, което чуваме основно от промишлените ни партньори е, че ако има ясни регламенти, можем да направим това, което трябва да направим, можем да изградим нещо, можем да направим хубави неща. Е, въпросът е обаче да няма изненади и това това да се е, промени, и това да се отрази на бюджета. Това се отнася и за личния живот, и за сигурността в момента. Дори ако е, поставите бюджета за личен живот и за сигурност в Европейския съюз, виждате инициативата ИПП, е, колко пари отиват за защита на личния живот и колко пари отиват за сигурността. Е, тъй като в момента говорим за защита на личния живот, трябва регулатора да посочи и ясно какво е необходимо и съответните участници на пазара да работят по него. Е, говорим за това доколко е, можем да гласуваме доверие на потребителя. Да, първо когато говорим за зачитане на личен живот, обикновено това ще ви струва пари, ще ви отнеме време. А, а, за някои хора това е печалба дългосрочно. По същия начин, ако се обърнете към тези, които произвеждат захарните изделия, вие не можете да разчитате на тях да променят начин на хранене, защото е много вкусно да ядеш захарни продукти. По същия начин трябва да бъдат информирани потребителите във връзка с, с употребата на данните им, особено при реклама. Е, е, примерно да кажем, е, вие сваляте някакъв вебсайт въпреки предупрежденията. За да се избегне това, хората пренебрегват правила за защита на личен живот, пускат ги на пазара. Сега интереса към отити дали може да се направи лесен софт проект? Не. ОТТ правят нещо, което си остава само за тях. Те не искат да има друго измерение и да се иска евентуално съгласие от хората. Трябва да има безплатна информация за потребителите, за рекламния пазар. И мисля, че ако беше така, ситуацията щеше да е различна. Мога да дам и други примери. Сега не съм сигурен, че правилно разбрах въпроса ви. Сега за интелигентните данни. Дали, кое е ли, какво значи лични данни, кое може да проистече от данни, може би в последствие можем да, до, да, да обсъдим въпрос. Председателя, благодаря и на четиримата за отделеното време днес. Благодаря и на докладчицата за това, че участва на всички етапи на настоящото изслушване. Колеги, сега пристъпваме към последния етап, третата сесия. Бих искал да помоля колегите да дойдат на трибуната и да вземат местата си. see as you're coming. This last session... И така, е, на третата сесия ще се спрем на неприкосновеността на личния е, живот и поверителността и сигурността на комуникациите. Е, всички изказващи са тук. Заповядайте. change lines? Just indicate you want to change. So, colleagues, um, those of you. Колеги, е, незабавно пристъпваме към третата сесия. Както винаги е, на последната сесия, винаги казвам на изказващите се, че е, разполагаме с малко време и за това ще бъда строг. Ако обичате, е, нека изказванията ви да не превишават 7 минути, за да ни остане време за въпроси накрая. И така, колеги, е, първо господин Илияс Ханзос има думата от Симантек, е, който ще ни запознае с мнението на промишления сектор. Заповядайте, имате думата. дума. Благодаря, господин председател, дами и господа депутати и официални представители на Европейската комисия, съвета и държавите членки. Е, и като цяло, е, дами и господа, първо бих искал да благодаря на организаторите за предоставната ни възможност да говоря днес. Сега искам да спра забележките си на е, сигурността е, и поверителността на комуникациите. Това е в сърцевината на темите, които обсъждаме днес. Следващия диапозитив, ако обичате. Е, доколко се обслужва цели на обществената политика? Дами и господа, сигурността на информацията е свързана с запазване на сигурността на данните на информацията. Това се покрива от GDPR, докато инфраструктурата е свързана от друга директива, идентита е покрита и от двете директиви. Това е и защита на взаимодействието. Ако при личния живот говорим за поверителност и сигурност, то тогава трябва е, регулаторната рамка да изиграе своята роля. Всички сме съгласни, че те трябва да бъдат ефективни, е, трябва е, да бъдат бъдат и правилно насочени и трябва с това да бъдат последователни. Е, сега чухме доста неща от Европейската комисия за ОТТ, чухме много от изказалите за отражението на ОТТ и е, има и, и други е, части, които са засегнати от директивата за личния живот. Едно от нещата, които бяха споменати във връзка за личния живот е, че личния живот трябва да покрие тези ITT альтернативен ефект. Това е свързано е, с е, комуникациите. Необходимо ли е това? В моето съзнание няма никакво съмнение. Ние сме чули от много експерти по сигурността от няколко седмици насам е, колко е важно да се защитят машините, е, альтернативна технология. И, и доколкото е, трябва аз да се спра сигурността и прозрачността са свързани с бъдещата политика. В предложението на комисията извън сигурността и поверителността се говорят идеите за етикети, сертифициране. Всичко това са области, които Европейския съюз е, и IoT е, също работят. Всичко това е последователно и има смисъл. Следващия диапозитив. Сега идеята при дискусиите по брауз, бисквит, напитки и е, технологиите за е, управление е, на личния живот са смислени. Специално е, при бисквитките виждаме, че разпоредбите не са ефективни. Е, много хора просто приемат такива бисквитки и едва ли могат те по някакъв начин да се управлява личния живот чрез технологии. Според мен тук предизвикателството е да сме сигурни, че не създаваме специални врати, че ние не отклоняваме хората от използването на определена технология, че не насърчаваме монокултура, като поставяме ударение върху един определен инструмент, като например браузър. Честно е да се каже, че достъпа до интернет става все по-независим от използването на браузъри. Като цяло, цялата дискусия за първа страна срещу трета страна може да бъде проблематична. Защото, примерно, браузърите полезни ли са? Първата страна по-добра ли е по определение или всички останали страни е, трябва да дават съгласие? Това са понятия, които ние трябва да имаме предвид. Следващия диапозитив. Кои са областите, при които трябва да има подобрение до достъпа? Дами и господа, ние вече виждаме в електронния личен живот ясни изключения при е, обработката на лични данни за цели на киберсигурността. Аз е, мисля, че е много важно да поздравим Европейската комисия за това, че прави тази стъпка и признава значението на киберсигурността при електронните съобщения. Ако видим нещата от гледна точка на категоризацията, трябва да кажем, че подхода на комисията е правилен. Ние трябва да защитим метаданните, трябва да защитим съдържанието, но трябва да има и достъп, трябва всичко да се осъществява при е, сигурност. Така че сегментирането на данните е правилно. Изключенията е, са правилни, но обхвата на изключенията не е правилен. Когато е, говорим за изключения, тук е, е, има е, е, противопоставяне с GDPR. Е, е, сега, когато имаме достъп на данни от гледна точка на сигурността, те са достъпни само за ОТТ и телекомуникациите, е, докато достъпът до сигурността на данните е отворен за всички, които казват, че имат интерес. Примерно тези, които съществяват сигурността, тези, които е, проверяват данните, като банките или държавите членки, обаче реално са изключени. Така че аз предполагам, е, че това е неестествен резултат от това, че се фокусираме върху обхвата на личния живот. Но крайният резултат в крайна сметка е следния перверзен резултат. Електронният резултат. Всеки, който е, разчита на GDP Ар, е, когато говорим за обработка на личните данни, при, е, е, иска да набира повече лични данни. Е, достъпа до лични данни, или е, е, примерно в команден център за инфраструктура. Всичко това е по-малко възможно или почти изключено по настоящото предложение. Е, така че, дами и господа, ние стигаме до заключението, че трябва да сме сигурни, че е, имаме съобразяване с GDPR и личен живот е, в новия им формат. Следващия диапозитив. Е, е, е, съжалявам, това не, не личи ясно на екрана, но искам да ви покажа, че ако видите на директивата от 2009 година, е, старата и, прави, и, и privacy, имаме достъп до тези, които съществяват услуги, докато при GDPR имаме достъп до тези, които съществяват сигурността за цели на сигурност, също така и много други партньори. Докато при личния живот и изведнъж текста се свежда само до ОТТ. Всъщност, ОТТ е, има достъп е, за целите на сигурността. Така че чисто исторически от 2009 до e-privacy, до GDPR, това е текста резултат от преговори с парламента и това, че Европейския парламент се спира на сиберсигурността, защита на личните данни на вашите избиратели, е защото депутатите, както два пъти сте го правили, ето вижте този текст да го правите и него. Следващия диапозитив дали сигурността и поверителността могат да се подобрят чрез електронна сигурност? Аз мятам, че да, но те трябва да бъдат прицелени както трябва и може да се постигне дори още по-добър резултат. Според нас става въпрос да се постигнат възможности за сигурност по изискванията, а не просто генерични определения за поверителност. Това се основава на нашия опит от GDPR. Фокусът е съсредоточен върху GDPR и сигурността поради тази причина по член 17 нотифициране от опасност от нарушение. Откровено казано, не знам дали още е необходима тази разпоредба. Имам още само две забележки, след... две забележки съвсем набързо. Първо, е, тези е, съображения не са относими към сигурността. Те са свързани с екосистемата, в която се работи. По GDPR има специфичен режим за достъп до данни. Е, за цялата ICT общност. Тук трябва да се направи политическо решение. Колкото по-вече се ограничава достъпа, е, е, толкова повече може да се постигне екосистема, економически растеж, работни места и иновации, които искаме. И сега говорим за първоприлагането. Това нещо исторически е подкрито от e-privacy, Правилно е тази дискусия да се проведе върху директивата за и си, но тъй като изключенията в момента са оставени на държавите членки, е, трябва да се има предвид решението на DCJ и да види е, какви да бъдат условията за достъпа в последствие. Благодаря, господин председател. Председателя, е, сега ще чуем и мнението на потребителите. Ще опитам наистина. Благодаря, господин председател. За, за, благодаря за това, че е, поканихте представителите на съюзите на европейските потребители. Ние обединяваме 43 съюза. Това е едно много важно предложение от законодателна гледна точка. Ние приветстваме предложението на комисията, която е една отправна точка за по-нататъчен дебат, преди да се премахнат и заличат другите съществуващи до сега законодателни актове. В е, член 7 на Хартата на основните права са записани основните права, свързани с неприконовестта на личния живот. До този момент имахме директива за защита на личната неприкосновеност и общият правилник за защита на личните данни. Новият регламент може да бъде едно допъл... законодат... законодателно допълнение, като дава възможност за новаторство в, обла... в областта на новите технологии, като същевременно защитава интересите на широката публика. Ако направим един задълбочен анализ на предложението, но виждаме кои са основните аспекти, които трябва да бъдат променени. Първо, първо поверителността на комуникациите. Това е на, на начина наистина да осигурим неприкосновеност на ползвателите в цифровата ера. 92% от гражданите на Европейският съюз искат това, както бе казано от някой от изказващите се по тради, с традиционни инструменти. Това не може да се постигне в момента. Статистиките показват, че потребителите искат много високо равнище на защита, независимо от услугата, която ползват. Тук става дума за защита не само на комуникационните данни, които транзитират, а също така и на комуникационните данни, които се съхраняват в масиви. Сега, сигур, сигурността на комуникацията трябва да се прилага във всички области, всички аспекти, независимо от а, а, начина на комуникаране. Европейският кодекс съдържа много важни членове, свързани с сигурността и не е необходимо да има много тясна връзка между двата законодателни инструмента. Те говор, говори много за значи, значението на интернета на вещите като знаем какви проблеми, какви проблеми се е, сблъскваме с, с свързаните коли или с ураженията, които шпионират децата и така нататък. Е, е, знаете, че съществуват е, устройства, които са свързани с играчките и които шпионират децата. Така че необходимо обаче да, да бъдем сигурни, че тези устройства а, са, в интерес, са в публичния интерес, т.е. те са в интерес на нашите деца. Същевременно не трябва да се ограничават възможности защитите на потребителите да се защитават, като примерно възможността да криптират своите съобщения и на последно място, но не най-малко важното. проследяването. Също бар, е, е, евро, съгласно Евробарометър, 81% от гражданите искат неприкосновеност по, а, по проекта или по а, подразбиране. Защото а, е, е, е, неприкосновеност а, по подразбиране не е същото като неприкосновеност по избор. Необходимо е тех, тех, тех, тех, технологиите да, да могат да осигуряват а, комуникацията, но са на същевременно да имат заложени в себе си този аспект. Ето, погледнете. Може би тук, в това малко устройство, има повече лична информация за мен, отколкото има в цялата ми къща. Така че е много важно да имаме много строги е, мерки за защита в съответните устройства. Е, много, много се говори за бисквитките, за проследяването е, по мрежата без е, съгласие. трябва да се, да се, да се разработи съответният механизъм за искане на съгласие, без това да е свързано с бомбардиране на ползвателя от, с искания от страна на а, а, цялата система. Благодаря ви. И сега господин Даквизито, който от е италианският орган за защита на личните данни. Благодаря, господин председател. Дами и господа, искам да ви задам един въпрос. Бихте ли се съгласили вашата комуникация да бъде разпространена или излъчена по телевизията тази вечер. Ако отговора е не, вероятно ще разберете колко е важна поверителността. Защото това е право, но това е също и социална а, ценност. За това са необходими специални правила отвъд общият правилник за защита на личните данни за изграждане на доверието. Защо регламента? Защото тех, тех, технологията е важна. Е, е, преноса, съхраняването и обработването на данни става вече стока. Днес а, хората из, използват най-различни приложения, гласови, а, образни и така нататък, но те искат същото ниво на поверителност. Затова регламента ми се струва най-добрият законов инструмент за постигане на тази поверителност. Как ще можем да, да, да, защит, да защ, защитиме поверител, поверителността? Само ако има а, обща забрана за преработване на, а, на данните, освен в случай на много специфични дерогации при искане и при искане на съгласие на ползвателя. Само по този начин ще може да се изгради доверие. Е, трябва да, тези правила да бъдат колкото се може по-хармонизирани, за да могат да бъдат прилагани за различни видове данни и за различни начини на комуникация. ан, има един а, начин наречен анонимизация на данните, което това подобно правило или предложение съществува вече в общият правилник като альтернатива на заличаване на данните. А, но а, а, Анонимизираните данни дават все още възможност на администратора на данни да извлича много а, информация от тях. Така че аз смятам, че от тук нататък администраторите на данни трябва да поемат три ангажимента. Първо, предро, прозрачност относно методологията на анонимизиране на данни, пред, предварителен оценка на въздействието на а, анони... на анонимизацията. И трето, възможност за опт-аут на потребителите от процеса на анонимизиране. Но в предложението се предлагат много малко а, правила, свързани с прозрачност и отговорност за администраторите на данни. Необходимо е, както, как, както казах, администраторите на данни да поемат много повече отговорност и да се придържат към много повече правила, И тъй като в предложението, което имаме в ръце, няма достатъчно а, възможности за изграждане на, диворие, на доверие. Е, опцията опт-апт не означава анонимизиране. Използването на крайни устройства, на бисквитки, дават възможност за взаимодействие между издателите и трети страни и това води до спадане нивото на поверителност. Ползователите не са наясно с различните а, операции, които се извършват. Необходимо е първо да се въведе задължение за прозрачност за взаимодействие между издатели и трети страни. Второ, е, ясни технически стандарти относно проследяването на бисквитки и други. Съгласието може да се дава е, благодарение на функционалности, които са залегнали в е, софтуера. Но все още много технологически проблеми не са решени. Не, не е достатъчно да се прилагат опции. Необходимо е, е конфигурацията по подразбиране да, да присъства от самото начало. Второ, Е, трябва да има задължение за спазване на всички правила на преповерителност при използване на допълнителни устройства, като устройства за снимане на а, е, пръстови отпечатъци или всичко, което е свързано с интернет на вещите. Все още няма трябва същевременно да се вземат е, мерки за насърчаване на отчетността пред обществеността. Това са пропуски в е, правилника и те трябва да бъдат попълнени, ако не искаме да създадем инструментариум, който да бъде неадекватен бъдещето на комуникациите ще изисква нова, ново поколение устройства, защото старите устройства вече няма да бъдат на, на висотата на изисквания от, от гледна точка на поверителността. Вие сте хората, които могат да вземат решение относно начина по който ще комуникираме в бъдеще. защото все, все, все повече и повече ние се превръщаме в цифрови личности. И как ще продължиме да си комуникираме? Чрез доверие или чрез конфликт? Това е въпроса, който си задаваме за бъдеще и се надявам, че е, вие ще подходите с много мъдрост, като вземете решения относно законодателните актове, които ще приемат. Председателя. А, аз, а, аз ви виждам, виждам, всички се изморявате. А, благодаря ви за изказванията. Всичко се разпространява в WebStream. Вие си водите бележки. Благодаря ви. И така е, стигаме е, до господин Бенжамен Страст. Той последен ще се изкаже днес. Той е софтуерен инженер от Facebook. Имате между 6, 7 и 8 минути. Благодаря, господин председател. А, аз съм и, и, инженер. Е, е, да, още работите във Фейсбук. Е, първо, искам да ви благодаря за поканата. Аз се казвам Бенжамен Страс. Аз съм софтуерен инженер във Фейсбук. Е, като част от екип, който контролира данни, аз е, проверявам сигурността на нашите потребители. Аз поделям мненията във Фейсбук във връзка е, с е, всичко, на което се радват европейските потребители. В тази директива се вижда основна промяна в електронните услуги. При предходната директива тези услуги бяха използвани за изплащане на послания от точка А до точка Б, като сега те очакват повече. Е, те очакват по-голяма скорост, очакват превод, те използват месенджер, е, защото е, искат е, да използват, да, дори, дори да се извикат е, такси. Е, и сега аз искам да се спра на услугите, по които ние работим. Даме възможност хората да се изкажат, да си изкажат мнението при условия на сигурност. Един пример, така наречените M-Suggester Съобщенията се преработват във връзка с това, което казвате на приятели за храна и така нататък. Трябва да се използва тук изкуствен интелект. Друг пример е подобряване на комуникацията за всички членове на нашата общност като, например, имаме продукта за автоматична промяна на текста. Там мога веднага да ви покажа как точно става това във Фейсбук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 This product was developed now тези продукти са свързани с анализ на описания, които хората изпращат във Фейсбук. Искаме това да може да се включи в месенджер, но ще трябва е, да е, се обработва съдържание. Това е вид технология, е, която ще се използват при комуникации, изискват и разумна обработка на данни. Искам да ви кажа за нашата работа, за е, други инженери. В много други услуги за имейли при обработката на данните има неща, които могат да навредят на хората при извършването на услугата. Примерно, очаквания на деца. Е, ние като възрастни трябва да кажем какви съобщения се отправят до деца. Или искаме да блокираме, например, незаконни образи и картини. И именно така работи комуникацията. Тя е по-интелигентна, по-изразителна и е по-сигурна. Като инженер аз е, виждам колко много продукти могат да бъдат свързани в едно свързано място. Е, с, с е, изкуствения интелект ние стигаме до нов опит, но при е, е, не знам доколко регламента отговаря на така описания изкуствен интелект. Много често той може да се окаже незаконен. Във Фейсбук искаме хората да проверяват какво става с данните им. Но като, като цяло трябва да се осигури прозрачността и контрола. Ето защо. Първо, когато се търси съгласие, се подробва контрола е, хората трябва 20 пъти да кликнат и ние искаме е, съгласието им понякога, когато това е излишно. Е, на второ място, е, когато се говори примерно за използване на деца. Ако вие искате да блокирате определени дайности, трябва да има опт-ин до подобни опции opt-in или opt-out, или при защита на услугите на терминала, а не толкова защитата на самото съдържание. При развитието на нови услуги е, трябва е, да се има предвид обработка на данни, е, събрани за други цели. Като имаме предвид, че ние даваме съгласие, това предполага друго правно основание. Но това може да подрони електронните услуги, като например и альтернативен текст. По очевидни причини съгласието за обработка на данни може да повлияе на месенджер, Искам отново да ви благодаря за поканата и очаквам разговора. Председателя, благодаря господин Страс. Благодаря за това, че дойдохте от Сан Франциско, за да участвате. председателя. Е, първо давам думата на Мари, после ще дам думата на господин Долтън. Благодаря много. Първо, въпросът ми е за Фейсбук. А, а, ние доста обсъждахме обхвата. Какво е вашето лично възприемане на Фейсбук? Фейсбук е, обществено достъпен е, мрежа ли е? изобщо е, как можем да съчетаем обхвата на този регламент с това, което прави Фейсбук? Кое е пространството на Фейсбук? Кое е мястото на Фейсбук? Е, публично ли е, частно ли е, групово ли е, какво е? Uh, about uh, the uh, problems with... По проблемите за сигурността. Uh, аз ви благодаря, че толкова категорично поставяте ударението. има, може би, може би говорим за а, двете лица на една и съща тревога, във връзка с което искам да бъдем ясни във връзка с настоящата дискусия за избор сигурност и поверителност, особено когато се борим с тероризма. Тук има специфични ситуации и съответно специфични дискусии. Има ли практическо и технологично решение на проблема? Вие виждате ли такова? И аз благодаря на господин Далкуста за неговия анализ на текста във всички области, но аз дори няма да ви питам. Това предполага да отидем още по-надалеч. Е, това, което вие казвате за отговорността, ние го усещаме много силно. Предполагам, че това е вашия личен опит. Не знам доколко постигаме необходимото ниво, но проблемът за монополите е много важен. Какво можем да направим? Какво можем да направим? Това е говоря и е, към, задам въпроси на Белтра, говоря и на Фейсбук. Там има реален монопол. И как да обсъдим въпроса с монопола, защото потребителя няма свободен избор? това не може да се разреши без е, регламента и си. Трябват допълнителни инструменти, може би различен подход. Как можем да решим тези проблеми за монополизирането на правото на достъп? И сега, от гледна точка на потребителите, според мен е много важно да преценим всички тези нови неща, защото без това не можем да решим проблема. Много ме радва това, че вие съобщите, че е, това е и насърчение за иновациите, не е само препятствие. Добре е, че говорите за е, новите постижения на технологията. Благодаря ви за информацията. Благодаря ви за новите идеи. Надявам се да продължим цялата дискусия. Благодаря ви, председателя. Благодаря, господин Долтън. Благодаря още веднъж за вашето изложение. Е, те ще бъдат много полезни за всички нас, когато започне работата ни по регламента е, за зачитането на личния живот. Благодаря, че повдигате въпрос за сигурността. Той е ключов въпрос. Аз съм напълно съгласен с това, което казвате. Ние трябва да имаме предвид е, пълната картина. Данните по GDPR, сигурността на данните, сигурността на мрежите, информационните мрежи в директивата за сигурността, взаимодействието, идентификацията. Е, е, кое точно влиза в обхвата на зачитането на личния живот? Когато започнахме работата по взаимодействието, вие споменахте интернет. На един от диапозитивите се говореше за връзката между машината и човека но аз мисля, че е, трябва да имаме предвид много по-сложни конфигурации. Машина към машина, от, от човек към машина и така нататък. Това е нещо съвсем ново. Когато започнем дискусията по взаимодействието, ние е, нямаме предвид само това, което беше между GDPR. Е, потребител, индивид, е, гражданин, е, човешко същество и дружество, което изпраща данни и данните трябва да бъдат защитени, защи, защитата на негови личен живот. Трябва да имаме предвид всички измерения на всички взаимодействия. Вие Посочихте много добър пример във Фейсбук. Това са нови възможности, нови функции. И за това искам да получа разяснение. А, ние убиваме ли такива решения? в настоящия вариант на регламента за личния живот. Казвам това с въпросителен накрая. Или ще намерим решение, по силата на което такива функции ще са възможни съобразно решенията, които индивидите взимат, но те трябва да разполагат с инструменти за контрол. Така че въпросът е как да разработим и устройства за защита на личния живот. Какви възможности ни се предлагат. И последния въпрос по казаното от представителя на орган за защита на личните данни. Това е национален орган за защита на личните данни. Когато говорим за надлежно приложение на GDPR, надявам се това да стане, но едновременно с това трябва да е, е, съберем средства, да предвидим капацитет за да започнем работа по регламента за е, зачитането на личния живот. Ако искаме да постигнем целта, на която спомена Европейската комисия, е, трябва да сме готови този регламент да влезе в сила в края на май 2018 година. Каква е вашата преценка? Възможно ли е, изхождайки от опита ви? Е, или е, трябва веднага да организираме среща с националните парламенти, още през есента, за да видим как работят те по прилагането на GDPR. Това е ключов въпрос. Председателя, отново давам думата а, е, на а, е, изказалите се. Първо, Даниел. А, а, а, аз, да, това, което казахте, господин Такусто, за телевизията, много ми харесва. Първи ми въпрос е дали този регламент може да ни помогне да се борим срещу ки... за киберсигурност. Вие вече ясно говорихте за това по член 6, но аз питам какво можем да направим в повече е, примерно как да се идентифицират нещата в интернет, как се карат коли. Е, това ще стане е, много по-важно при този регламент. По бисквитките. Вие е, споменахте вече, има ли ситуации, когато знаете какви са бисквитите, как да се отървем от тях? Но ако не знаете какво е това бисквитка, просто кликвате и го приемате защото отивате до услугата, която ви очаква. Е, това ще се промени ли? Това ще се промени ли? Е, ще има ли е, примерно за хора, които не знаят какво значи бисквитка, просто те кликват, защото искат да има достъп до услугата. Един въпрос. Говорихме при услугите за проследяване и така нататък. Искам да чуя мнението за видеостриминг някои имат права на определена територия. Примерно, е, при вашите услуги за локация, за разположение на таблет, те могат е, да преценят вие къде се намирате и съответно да видят какви са ви правата, какъв е ваш, какво е вашето мнение. Това е свързано с други законодателни текстове. Но тук стигаме до по-голям въпрос. Има конфликт на законодателство. примерно по директивата за дигитално съдържание. В момента говорим и се говори за задължение за персонифициране на всички анонимизирани данни. Те да се върнат обратно на потребителя, когато вече не ползват услугата. това се обсъжда и по GDPR. И там се очаква е, данните да останат анонимизирани. Така че имаме проблем как ще се свършат тези неща помежду си. И последният ми въпрос, е, бърз въпрос, във връзка с поверителността. Ние виждаме услуги като WhatsApp и така нататък. Е, там има пълно инкриптиране и те се продават, защото са напълно поверителни. И много хора използват тези услуги, защото са поверителни. Е, но там няма никаква законодателна рамка. Е, просто го правят, защото това отговаря на искането им. Така че трябва ли допълнително законодателство и за това? И е, като последица, когато говорим за тероризъм, имаме проблем след атаките в Лондон във връзка с информацията, която беше в WhatsApp, според мене, полицията първоприлагащите органи казват, ние не можем да стигнем тази информация. Вие предвиждате ли някакъв начин да има достъп до първоприлагащите е, за толкова високо рискови ситуации, когато има информация, която е скрита? Може ли някакси да се намери решение за това? председателя господин Чантус. I'll, I'll work my way through the questions, although... Uh, Ще се опитам да отговоря на повечето въпроси. Нека да започнем с дискусията за тероризма и поверителност в сравнение с физическа сигурност и така нататък. Нека да се опитам да опиша нещата. Когато става дума за киберсигурност, няма. Няма само добро или само лошо. Говориме, че е, казваме, че е, съгласието е нещо добро. Добре, от гледна точка. От от гледна точка на потребителя, но ако аз съм терорист, ще пусна съобщение, примерно, или хакер, ето, приемате ли това куки, ви ще кажете да и аз ще ви пусна вируса. Така че и е, криптир, криптирането е много важно технология, която има за цел да защити комуникацията. Но също, същевременно криптирането а, с, води до това, че, че, че ето терористите могат да използват криптирането, за да избягат от проверка и за да не може силите, правораздаващите сили да се доберат до техната информация. Така че много е, е важно да подчертаем, че от една страна има роля за промишлеността, да, за производителите да се се съобразяват с всички закони. Ние в Симантек правиме това и от друга страна в... има дискусия какви проблеми точно трябва да решиме и по какъв начин да го направиме, когато става дума за тероризма. Така че комисията и Генерална дирекция вътрешни работи работят по този въпрос и за сега няма още взето окончателно решение. Но аз аз не бих а, а, настоявал на едно или друго решение, защото едни, биха наблегнали на намаляване на криптирането, други на неговата забрана, но в крайна сметка всички тези подходи могат да се обърнат срещу нас. Госпожин Бони. Вие, сме, вие споменахте комуникацията от вещ до вещ или от машина до машина, съоръжение с съоръжение. Да, вие сте абсолютно прав. Хубаво, хубаво, хубаво е, че комисията разшири обхвата а, и а, ос, ос, освен на юридическите личности, на физическите лица. и не, не, не, и нещата не бива да се ограничават само с правилата залегнали в общия правилник, тъй като отношенията между машини не са лични данни. Сега, Монополизацията на данните е нещо, което ние наблюдаваме с е, много голяма загриженост. Това не се случва само във Фейсбук, но и на платформите също. Не знам дали регламента би могъл да реши този въпрос. Може би ще трябва да се търсят е, и други решения, като разпоредби, включени в е, законодателството в областта на конкуренцията. когато има монополизиране на, дати, на данните и съответните последици, които проистичат от това. Сега, господин Бони, казвате, че средата става все по-комплексна. Да, абсолютно прав сте. Има комуникация между хората, има комуникация между хора и машини, има комуникация между юридически лица и физически лица, но трябва да има два принципа. Когато има комуникация, трябва да се спазват принципите на поверителност и на сигурност. Сега, ако им, вие казахте, ако примерно има конфликт между различни публични интереси от една страна, развитие на някаква услуга, което обаче да доведе до конфликтна ситуация в друг, от друга страна, кой от обществените интереси ще е, вземе превес. Господин Далтън, е, борбата срещу тероризма и киберсигурността. Още веднъж ще се връщам към Европейският кодекс. Там нещата са записани. Колкото до бисквитките днес, бисквитките вече не са ключовата технология за проследяване на лицата. Има много други начини за проследяване и ползвателите дори не ги осъзнаят и не ги знаят. Благодаря ви господин Дакисто. Благодаря ви много накратко. Много от проблемите, които засегнат, изискват много по-задълбочено обсъждане и повече размисъл. В моето изказване има и някои практически решения, но то сега искам да отговоря на господин Бони как а, а, сме подготвени за прехода от общия правилник за защита на личните данни към регламента. Технологията ще вземе превес. Тя ще бъде е, основен ключов елемент от защитата на данните. През е, последните години Онези, които познаваха технологиите, можаха да намерят решения за а, повече гаранции и повече защитни мерки. Така че моето послание е следното. А, гле, а, не обръщайте повече внимание на а, технологиите, за защото ако от една страна не знаеме как конкретно да приложиме някакви решения, можем да е, се позоваваме на, на прекрасни принципи, но когато не можем да ги приложиме на практика, те не, те не служат за нищо. Така че ние трябва да се подготвяме и технологично за този, за този нов закон или, или нормативен акт. Вие също така споменахте сложните взаимоотношения между лица с лица, е, и е, хора с машини и така нататък. Да, това заслужава повече внимание в е, регламента защото това са отрасли или е, области, където сигурността и поверителността върват ръка за ръка. Инструмента, който може да е, осигури поверителността, може да осигури и е, сигурността включително ето криптирането. И според мен. Е, това е един аспект, на който трябва да се обърне повече внимание. И господин Страс, последно място. А, а, не знам. Доколко, да, питахте Фейсбук частен ли, личен ли е и така нататък, доколко влиза в обхвата на регламент. Като инженер аз се колебая да кажа дали нещо е законно или не. Месеч е сходен и не знам обаче доколко регламента е, се прилага към продуктите на месенджер. Имаше и втори въпрос дали нещо може да се направи срещу тероризма като цяло. Аз мисля, че това е въпрос на общия чадър на сигурността. Е, в регламента има много ограничен възглед за сигурността. Говорим за сигурност на терминала, на този, който е, предлага услугата. Това е сигурност като цяло. Сега за тероризма, а също така говорим и за е, картини за деца. няма съгласие за споделяне на картини, примерно упорно монография, което може да бъде благоприятно за потребителите, но дали има риск, доколко това се отнася за определена област. Господин Бони, чудесен въпрос. Да, аз мисля, че видеото, което видяхме е альтернативно решение. Трябва ли да го прилагаме? Но трябва да има обработка на комуникациите и на а, а, съобщенията. Трябва ли да имаме съгласие от всеки по-отделно? За нас е много трудно да работим на такава област, но върнете се крачка назад. Като инженер, аз не съм инженер във Фейсбук. Безпокойството ми е, че дружества като Фейсбук ще имат данни извън Европейски съюз и ще трябва да го обработват. Има много области, където трябва да е, разработваме такива продукти, като например альтернативни продукти. Но инженерите в Европейския съюз е, ще бъдат блокирани от целия пазар. Е, те всъщност трябва да е, бъдат изолирани от много нови области. И това ме безпокои основно. И по последния въпрос на господин Далтон за криптирането, аз мисля, че това е ключовия въпрос тук. Това показва, че има един полезен пазар е, не знам доколко хора трябва да влагат допълнителни черти. Примерно те криптират нещо и това може да се използва за чувствителни резултати. Искат да има по-голяма поверителност. Обаче трябва да се откажат от някои черти, но други страни на разговора могат да използват, да не използват криптиране. Е, тук може да се получат гаранции. По този начин могат да се получат гаранции. Благодаря ви за вниманието. Председателя, благодаря господин Страс. И така, стигаме до края на днешното изслушване. Е, но нито едно изслушване не може да се даде отговор на всички въпроси, но аз смятам, че организаторите докладчика, докладчиците в Сянка са се свършили чудесно работа. Те зададоха е, много уместни въпроси, имаше е, много интересни изказвания. Е, сега бих искал да се обърна към докладчиците, за да е, направят заключителни изказвания. Марио, вие първи имате думата. Благодаря, благодаря господин председател. за да общя забележките си, си задавам въпросите за необходимостта от е, защита на личния живот, необходимостта от поверителност. В днешната дискусия не се спряхме на нещо много важно, а именно децата. Ние можем да говорим, да говорим и да говорим колкото искаме за съгласие, но когато се стигне до децата, преди още да проходят, те се протягат към смартфон И не знам дали има нещо, което може да се направи с тяхно съгласие. Е, е, трябва е, да има личен живот и сигурност по подразбиране. Това е много важно предизвикателство. Трябва да има предвид и други хора в уязвимо положение, те също използват тези интелигентни технологии, без да могат да размислят за всички сложни правни въпроси и защо всички други сложни въпроси. Вие като инженер, вие като правник, всички, всички които са запознати с тази чисто нова ситуация. Това е първата ми забележка. Това, което стана ясно цялата дискусия, е, че доверието е основната ценност тук. За хора, които е, произвеждат тези услуги и технологии, но за да има доверие, трябва да има и поверителност. Е, това са две важни неща. Трябва да бъдете прозрачен, да бъдете просветен и да информирате хората. Това е важно. И така, връщам се на основната си безпокойство. Това, което каза господин Полистрат. Готовността да се приложи новото законодателство в толкова кратки срокове. Като представител на академичните среди, аз се безпокоя и за човешките ресурси. Вчера с нашия университет се срещнахме с представители на нашия университет. Зададоха ни много сериозен въпрос кой реално ще обучи хора, които могат да станат е, специалисти, които да ни помогнат да приложим тези инструменти във всички организации, които се нуждаят от такъв капацитет. Страхувам се, че още няма подходящи е, учебни програми. Това предполага е, интердисциплинарно обучение, комуникация, психология, право, инженерство. Е, мисля, че е, трябва е, Европейската комисия да направи ясни стъпки. Едно е да сме технологично готовни, но ако не говорим за човешки ресурси, никаква технология няма да ни помогне. Благодаря ви. Вие обогатихте познанията ни, придобихме самочувствие. Виждаме, че ние защитаваме важни ценности и вървим в правилна посока. Пожелавам успех на докладчите в Сянка. Още веднъж благодаря на всички изказали се и на предишните сесии. Благодаря ви, колеги, за изказванията, на всички наши гости, е, на всички, които специално дойдоха за изслушването. Едно голямо благодаря за участието ви в изслушването днес. Много сме ви благодарни. Благодаря.